Добре дошли на всички. Моля ви да вземете местата си. Започваме гласуването само след минута. Преди това обаче бих искал да дам думата на госпожа Кораца Билт. Благодаря, господин председател исках да ви попитам какво се случва с запитването и